Πρόεδρος. Председателят. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επαναλαμβάνουμε την... Добър ден! Днес след обед, скъпи колеги, възобновяваме заседанието. Протокол на вчерашното заседание вече е разданен. Ако няма възражение и забележки към него, ще считаме, че протоколът е прият.